Е, имам две съобщения. Председателя получи от компетентния орган на Холандия съобщение за избир, избора на господин Андри Алисън е, за член на Европейския парламент на място на госпожа Вики Мейджер. Е, е, това влиза в сила от 27 юни. Е, парламента взима за сведение съобщението е, за госпожа Елисън и новия депутат ще вземе мястото и